този случай госпожа Рединг за преговорите е, по е, споразумението за услугите. Имате думата. Господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги, от 2013 година се, гласу... се водят преговори с 23 държави, които представляват 70% от търговията. Те не са известни на широката обще, общественост. Проявяват се, проявяват се правила във връзка с нашите транс телефони, кредитни карти, пътуването ни в чужбина, търговията, електронната търговия, всичко това преминава през финансовите услуги, но ние нямаме право на грешка. Именно за това комисията води преговорите, е, но парламента, който контролира позиция, е задал много ясни директиви, както показва доклада, по който ще се произнесе парламента е, би трябвало е, да се промени е, търговската политика в Европа с определен брой депутати. По формата има едно разделяне воденето на преговори при закрити врата, изборите в 2014 година, основните групи проследяват воденето на преговорите с интензивен диалог, с 8 парламентарни комисии, а отвън също така с, и с гражданското общество. Мандата на съвета и предложенията за ангажираност на Европейския съвет вече са публично достояние. Аз искам да благодаря на комисаря за това, че ни помогна в това отношение и с този доклад. Искаме да отидем и по-нататък в а, прозрачността. По същество промяната е радикална Наша отговорност е да ограничим какво споразумение ти искаме и какво не искаме. Нашето послание е ясно. Искаме по-добро международно регламентиране, едно справедливо регламентиране. Би трябвало също така да се осигури реципрочност в достъпа на пазарите, не само в телекома, също така да се учетат правата на потребителите във връзки с роуминг и спам. За малките и средни предприятия, те би трябвало да участват на масата на преговорите. Може да обмислим да включим и а, Китай Китай. Е, нашите е, публични служби, аудиовизуални, трябва да бъдат изключени. Нашето право е, правото за защита на данни запазва, закриля придвижването на хората в рамките на един договор. И накрая също така интересите ни, настъпателните ни и защитните ни интереси са взаимодопълващи се. 25% от а, а, изхода, от из, износа Европейския съюз би могъл да задава справедливи правила. В сряда, уважаеми колеги, ще имаме възможност да изпратим едно силно послание на водещите преговори и а, да се постигне едно добро развитие в интерес. Ако се гласува против доклада, това означава гласуване на отсъствие на правилата. А като се гласува за доклада, се гласува за промените, за прозрачността, защитата на нашите ценности, гласуването за е свързване в един ясен парламентарен мандат да поемем нашата отговорност. Комисар Малстром. Благодаря, господин председател. Добър вечер, госпожи и господа. Комисията благодари на парламента за широки ангажименти и широкото участие на толкова комисии, както и ни докладчика, госпожа Рединки на останалите докладчици в Сянка. Много е важно за нас да сме да гарантираме, че при преговорите се осъществяват ясно тесен контакт с Европейския парламент. Е, знаете, че става е, дума за държави, които представляват 70% от брутния вътрешен продукт, само 20% от нашата външна търговия. Затова е изключително важно в за да постигнем доклад. През тази седмица 23 е, члена на СТО се срещат в Женева Женева за поредния кръг на преговорите. Ние отбелязваме и приветстваме напредъка по този въпрос. Се надяваме да продължим по този въпрос. Има възможност да се срещна с почти всички министри, чието държави участват в преговорите. Направихме преглед на ситуацията. Разговорите протекоха в положителна атмосфера и всички имат интерес да приключим преговорите до края на тази година. Това е амбициозна и реалистична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 качеството е по-важно от скоростта. Ние оценяваме препоръките на Европейския парламент от тази резолюция. Ние ще вземем предвид тези препоръки в максимална степен в хода на преговорите. Както казвате в резолюцията, е, ТИЗА дава възможност да, да разгърнем потенциала на новия пазар за услуги, да преодолеем бариери пред различните видове търговия и да осигурим нашия е износ. Ние трябва да разработим ясни и прозрачни правила за всички преговори и всички отрасли по ТИСа. Това е особено важно за многостранната програма за преговори, особено като се имат предвид развитието на ситуацията след Найроби. Напълно съм съгласна и аз лично съм напълно съгласна, че трябва да има максимално широко участие в преговорите за ТИСА така че да постигнем бъдеща многостранност. Тези 23 държави, които участват в преговорите, както знаете, те предлагат 70% от глобалните услуги в световен мащаб и все пак ние трябва да оставим вратата отворена за развиващи се економики, като Китай, например така че трябва да постигнем още по-голяма многостранност. Имайки предвид това, Европейския съюз води усилията за изграждане на ТИСА така, че те да отговарят напълно с общото споразумение за търговия с услуги други гаци да постигнем истична многостранност. Радвам се да чуя, че Европейския парламент приветства прозрачността. Благодаря ви за това. Ние ще продължаваме да търсим по нови начини. Ние ще имаме редовни контакти с съвета, както до сега, и ще поддържа контакти и с вас, и с госпожа Рединг, и с гражданското общество. Така че всички, пре, а и всички доклади ще бъдат на ваше раз, е, разположение. Искам да ви уверя, е, че по отношение на това, което искате, вие искате хоризонтален на информираност на всички участници, като се отчитат съответните конвенции. И ако все пак искаме да постигнем истинска многостранно, трябва да се опрем на ГАЦ. ГАЦ не съдържа толкова широка рамка, нито пък и други международни конвенции правят това, както искат развиващите се, бързо развиващите се пазари. Но това ще създаде затруднение, но това не ни пречи да работим в други форуми с тези държави. Второ и много важно, обществените услуги. Културата дават широка възможност за работа и аз искам да гарантираме, че ние тук в Европа ще гарантираме необходимата защита на труда, особено що се отнася до изключително важната роля на националните, регионални и местни власти при организиране на публичните услуги като гаранция на европейските договори. Този подход ще се запази. Трето, зная, че проекторезолюцията предвижда е, ограничена е, либерализация в трансграничната търговия, така нареченото код 1 при финансовите услуги и други отрасли това ние ще бъдем особено осторожни. Но специално в сферата на цифровите информационни услуги тук възможностите са големи. Няма да имаме интерес, ако ограничим възможностите. Разбира се, защита на личните данни е от изключително значение и ти са ни ги заплашва. И накрая, ако искаме да постигнем компромис относно архитектурата на ТИЗА, предстоят ни тежки преговори и всеки от всяко отстъпление ще ни върне в изходна позиция. Но искам да кажа, че тези правила са единствено с цел да не се дискриминират националните компании. Няма да говорим за друг вид либерализация. Така че това е изключително важно за секто, отрасли, които ние смятаме за много важни. Господин председател, уважаеми евродепутати, третирам тази резолюция от името на парламента като начин за продължаване продължаване на преговорите. Вие ясно посочвате до къде можете може да отстъпите. Благодаря на всички комисии на Европейския парламент и препотвърждавам своя ангажимент да продължим да работим в този дух и за в бъдеще. Благодаря. Името на комисията ще вземе думата и господин Хендел. Благодаря, е, че имам възможност да взема думата. Важно е това, което казахте, но повече е, в, в, като цяло това е просто едно размахване на пръст. През 2007 година в 64 случаи и е, е, предоставихме много сериозни средства по отношение на фонда за глобализация, но в, в този случай комисията по заетостта поиска въвеждането на 8 норми минимални стандарти на Международната организация на труда, които да бъдат включени. Това не присъства в доклада, има само е, безобидни формулировки. Е, страни като САЩ, Пакистан, Турция ще бъдат сериозно впечатлени така че да не поемаме ангажимент за либерализация, която е необратима. Сам по този начин можем да бъдем коректни и социални, когато говорим за тези услуги. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Санчес. И... Благодаря. Благодаря на всички, които работите, за да уточните линиите за а, тези преговори. Особено благодаря на гражданското общество, защото там са, те са най-добре са чели внимателно филтрираните текстове. Ти са всъщност неприемлива, а, защото а, много добре е, е и, и, ден започнаха с един текст, който е наистина възмутителен и пълен е с любезности. Е, да видим какво ще се случи, когато тези изменения са включени в положителен списък и се отхвърлят някои клаузи, които са особено слаби. Броя на измененията са много. Виждам, че гражданите е, са консултирани и е, нека да бъде волята на хората. Благодаря ви от името. Е, давам думата на госпожа Моска. Благодаря. Е, целта на ТИЗА, както и на всяко друго търговско споразумение, трябва да е да бъде от полза за потребителите в Европа, като включи стандарти за високо качество и за дългосрочните клаузи и е, са в, и, в състояние услугите да бъдат регулирани. Когато говорим за финансовите услуги, Европейския парламент иска прилагане на международните стандарти, без нови ангажименти, които да компрометират стандартите в Европейския съюз и в финансовия сектор. На ТИЗа трябва да се гледа като на една възможност за използване на глобалната система, за да се за борба с а, а, неплащането на данъци и прането на пари в областта на финансовите услуги. И накрая, но не последно по значение, бихме искали и комисията да следва пътя на прозрачността. Това е важно гражданите да бъдат по-близо до вземането на решения в Европейския съюз. Така че надяваме се, че благоприятния доклад ще бъде взет предвид. В името на Комисията за вътрешния пазар и защита на потребителите е, има думата госпожа Розиер. Благодаря, господин председател. С съвета за услугите и новите търговия, която обсъждаме, Европейския парламент се ангажира тази дискусия. Отново повдига въпросите а, във връзка с други споразумения. Първо, а, въпрос за цел, за целите. Въпросът е дали свободната търговия е благоприятна за през Приятията, дали трябва да има реципрочен достъп към предприятията. Имаме и същия проблем също така е, с, с нормите за прозрачността, е, за държавни и недържавни предприятия. Ние искаме повече прозрачност, ние искаме повече фискални правила, искаме да защитим личните данни на гражданите, искаме обществени служби, искаме и културни служби. Е, благодаря на докладчика за е, това, че успял да предаде част от нашите послания. Председателя. Благодаря благодаря, господин председател. Уважаема госпожо еврокомисар, драги колеги, това е едно много широко споразумение, което преди всичко засяга местното и е, об район до регионалното ниво. Затова е много важно ТИЗА да не се насочва срещу целите на европейската политика на сближаване. Приемаме и приветстваме факт е, че госпожа Рединко отбелязва свалянето на обществените услуги. Е, става дума за равнопоставено третиране и за това тези услуги да бъдат платими. За това ти за не трябва да ограничава местното, местната власт в е, Европа. Трябва да потърсим общи цели и да запазим интересите на гражданите. Наша задача като парламент парламент е да отстояваме интересите на европейските граждани и да им осигурим добро предоставяне на общ. Това е мнението на е, Комисията по регионално развитие. Председателят, благодаря. Давам думата на господин Албрехт. Сега ще дадем думата на Ван де Камп. Eh, Благодаря, господин председател. Европа е изправена пред големи предизвикателства и ние сме наясно с това. Имаме проблем с пристигането на бежанци и надигане на национализма, транспортния сектор. ТИЗа съдържа доста ползи и предимства, имайки предвид жепе транспорта но също така и морския транспорт. Според мен Европа може да открие много положителни неща в това споразумение. Искам да ви обърна внимание на социалната защита на работещите в транспорта, тъй като а, има конкуренция. О, и също е, да ви обърна внимание и към обществения, върху обществения транспорт. Аз е, желая на госпожа комисаря и на госпожа Рединг е, успех. Благодаря ви от името на е, комисията, Комитета за индустрии и е, изследвания. Заповядайте. Благодаря. ние подкрепяме общия подход на доклада Ренинг, а именно за прозрачност, отчетност на специалните услуги. Отчитаме и специалните услуги в телекомуникационния сектор. Искам да обясня защо действа така парламента. Той действа в съответствие към правомощията на съвета за да отчете други изисквания в деликатните преговори във връзка с реципрочността, искаме да запазим и социалния модел. Много е важно да имаме достъп винаги до всички документи, за да може да има парламентарен контрол и да се зачетат абсолютно всички гаранции. Трябва да бъде гараж, ясно за гражданите, че в сряда парламента не гласува а, за договор за много стриктен мандат. Уважаеми господин председател, госпожа Рединг е номинирана за отличие тази година в Комисията за международна търговия. Днешният доклад доказва, е, че напълно го заслужава. Е, тя каза нещо забележително. Няма да има споразумение без защита, но няма да има защита без споразумение. Точно на това държим ние в Европейския парламент. Ние искаме да има споразумение, да има глобализация, да има задължителни правила, е, както за бизнеса, така и за работниците, така и за потребителите, така и за нашите съграждани. Днес Европейския парламент подробно се занимава за втори път с този въпрос. Това е добър знак. Започнахме с доклад през 2000 2013 година. Там ясно заявихме по изискванията си. И госпожа Рейдинг и колегите, които работят с нея, миналия месец се заеха много сериозно с въпроса, навлязоха в подробности и ви моля, госпожо Еврокомисар, обърнете внимание на решението, което ще вземем в сряда. Ще има широка подкрепа и мисля, че резултатите трябва да намерят място място в преговорите. Мисля, че така можем да застанем пред нашите съграждани, които да знаят, е, че пътувайки в чужбина могат да получат съответни услуги, независимо дали отиват по работа или на ски. И всеки, който сключва за международна застраховка, може да разчита на нас. Благодаря. Благодаря ви сега, господин Руи. Благодаря, господин Рубих говори. Имам въпрос към господин Каспари. Разбира се, е, търг... Е, услугите носят по-високи заплати. Това означава по-голяма покупателна способност, това означава по-голяма конкурентоспособност. И аз искам да попитам, важно ли е за заетостта в Европа да сключим тези договори и дали това ще бъде в полза на малките и средни средни предприятия. Отговор, уважаеми колега Рюбих, точно за това говорим. От една страна покупките ще станат по-ефтини, но и продажбите ще се подобрят, а услугите са е, сфера, в която редица държави имат положителен търговски баланс. И създадем ли добри правила, ние ще направим точно това, което е необходимо за малките и средни предприятия предприятия. Ще създадем работни места и условия за работа на малките и средни предприятия. Благодаря ви. Благодаря на докладчика. И тези е, преговори са противоречиви. Услугите са много важни за нашата економика и качеството им се отразява директно върху работните места и социалното сближаване ние имаме право да гласуваме с вето срещу всякакви търговски е, преговори, е, но е, по този начин може да предоставим по-демократични условия за хората, не само за печалба. Важно е преговарящите да имат ясен мандат и да знаят какво можем да приемем и какво не такова споразумение в средата на, през средата на януари. Ние получихме е, подкрепата на 6 от 8 политически групи. Сега призоваваме колеги от всички е, части на парламента да подкрепят е, такъв, такова споразумение и да стане невъзможно комисията и държавите членки да пренебрегнат нашите становища. Не става въпрос дали сме за или против а, а, с търговското споразумение ТИЗА. Въпросът е за червените, червената светлина, предупреждението. Ние сме в а, а, цифров свят и а, имаме нужда от нови гаранции и защити. И а, да имаме недвусмислено е, изключение за всички обществени услуги, е, право на обществените органи да регулират и е, макар, че ние изнасяме услуги, в Европа, е, което създава, което създава работни места, трябва да е, създадем и нови възможности за економиките ни, включително е, служителите от сектора на услугите да знаят, че ние сме на тяхна страна и няма да приеме споразумение, което увеличава социалния дъмпинг. Трябва да а, а, продължим с глобализацията, и, а, но комисията трябва да направи нещата както трябва и да се променят при приоритетите в преговорите. Да разберат, че ние гледаме сериозно на нещата и затова е, имаме нужда е, от силна подкрепа на резолюцията, когато гласуваме на пленарното. Благодаря. Е, има... Приемате ли е, думата? Да. Благодаря ви. Госпожа Далин, смятате, че правата са особено важни. Госпожа Малстрам смята, е, че е, те не са напълно обхванати в споразумението, така че въпросът, който искам да задам е дали споразумението ТИЗА ще вземе предвид разпоредбите на е, конвенцията за заедостта. В тези преговори, в споразумението ГАЦ, който ще ревизираме, няма социален фактор и няма включване на ратификацията на Международната организация за заетост. Ние трябва да осигурим тези основни права на труд да бъдат включени и компромиса, който сме постигнали в комитета всъщност показва ясното искане за всички страни в ТИЗа да а, подпишат конвенциите на ИЛО не в рамките на споразумението, а на практика. И на практика това е което имаме нужда в живота, а не само думи на хартия и според мен доклада е стъпка в правилна посока. Благодаря ви. Госпожа Макларкин има думата. Добър вечер и добре дошли, госпожо комисар. Ще бъде един жив и жизненно важен дебат, който ще засегне милиони работни места. Споразумението може да добави 20 милиарда паунда към общия брутен продукт на Европейския съюз. Европа Обединеното кралство е един от основните износители на услуги. Ние успяхме да постигнем доста широка подкрепа в комисията. Повечето от колегите ми разбират е, значението на това търговско споразумение. От една страна ние трябва да гарантираме се да бъде амбициозно споразумение, с което да се решават проблемите на 21 век и също така да може да се включват малки и средни предприятия в глобалните вериги на доставка, но трябва да отчитаме и загрижеността на обществеността. Именно за това ние решихме да има текстове за защита, например, на националната здравната служба по усмотрение и аз мисля, че по този начин ще можем да дадем гаранциите, които са необходими. Аз надявам, че ще имаме солидния парламент на Европейския парламент, защото това ще даде възможности за европейския бизнес на многостранно равнище. Благодаря. Благодаря, госпожо. Госпожо Ларкен, имате ли синя карта? Приемате ли? Да, трябва да тръгвам. Но, но, но, но la acepta, но la acepta. Señora Шаке. Няма да приеме синята карта госпожата. Благодаря ви. Европейския съюз е лидер по износ на услуги и очакваме този сектор да става все по-важно. Нашите доставци на услуги са конкурентоспособни, тъй като и фирмите са третирани равноправно на пазара. Има много какво да спечелим от това много други държави да си отварят пазарите към доставчиците на услуги и да има равнопоставеност между повече държави. Ние всъщност искаме ТИЗа да се превърне в многостранно споразумение. В подобен смисъл се развиват и нови услуги в нови области, като например цифровата економика, която налага усъвременяване на правилата и е, предлагане на услуги в трета страна. От това споразумение трябва да допренесе за ясни правила и принципи, като е, е равнопоставена конкуренция е, и е, е, съблюдаване на основните правила. Ние целим амбициозно споразумение, особено в областта на електронната търговия, телекомуникации, финансови услуги, е, доставки и транспорт. Това е важно да се подчертае е, сред всички проблеми, които трябва да решаваме днес, че имаме повод да имаме самоувереност, защото това засяга съществуващо законодателство. Е, стандартите не трябва да се е, влушават и е, имаме също услуги, като аудиовизуалните, които ще бъдат изключени и ТИЗА не може да наложи на а, да, националните правителства да а, включат, например, неща като електричество и вода. Така че радвам се да видя докладчиците в а, Сянка а, тук да а, а, вземат отношение по този важен доклад и ние ще пред, продължим да представяме представляваме Европейския съюз с амбиция и за да може правилата да бъдат по-силни и повече страни да се включат. Благодаря ви. Госпожа Шаке, има, има синя карта. Приемате ли я? Защо не? Um, uh, Благодаря много на госпожа Шака, че прие синята карта и е, показа учтивост, на която госпожа Макларке не е способна. Е, смятате ли, че правата на труд трябва да бъдат е, е, включени ипсо факто във всички търговски споразумения или смятате, че тези права по-добре ще бъдат определени на национално ниво? Това, което ние сме включили в резолюцията, свързана с преговорите за услуги, търговските услуги, и бихме искали всички останали страни на споразумението, в крайна сметка, да съблюдават правата на труд, така както са организация на труда. Но а, практиката на съблюдаване на стандартите е по-важна от колкото да, да бъдат само на хартия, което не е реалистично. Така че за укрепване на правилата, включително и търговските услуги, са за да повдигнат летвата на стандартите, включително и правата на труд. Благодаря ви, господин Кологлу. Благодаря. Благодаря, господин председател. Има усилие от страна на председателя на парламента да се отложи гласуването на ТИСА по технически причини, както беше направено преди няколко месеца с споразумението ТПТИ. Въпросът ми е защо? защо а, иска да направи това председателя? Отговорът е защото не знае какво ще, как ще гласува политическата му група. Защо е така? Защото това споразумение е необходимо за Европейския съюз и а, има, не се иска а, и, и, и нежелано от а, гражданите. Единствените, които искат това споразумение са многонационалните компании, техните политически представители. Те искат дерегулирани, те искат по-малко малко правила. Те искат да подкопаят, да подринат пред държавите, малките и средните предприятия, стандартите на труд. И дори в тази късна фаза те искат да се изтегли парламента от преговорите, но ние искаме правителствата да имат възможност да променят правилата, да изключат държавните услуги от споразумението, защото в противен случай случай ще видим по-нататъчни приватизации. Ние е, искаме ратификация на конвенциите на МОД, защита на а, поверителните данни. Искаме да а, спрем такива споразумения. Господин Ридъл. Госпожа Реда. Благодаря ви, госпожо комисар, колеги. Сигнала, който идва, сигнала, който идва е ясен, че преговарящия трябва да продължи да а, а, изготвя плана, защото а, интереса на обществеността не е достатъчно добре а, отразен в доклада. Европейците а, е, не подкрепят либерализацията на обществените услуги и а, други мерки, които може да ограничат а, демократичните права. Е, и, и предизвикателство към решението на комисията е съответно важно, важна инициатива. Ние трябва да станем по, по-смели и да отхвърлим всяко споразумение, което не е базирано на положителния подход да бъдем последователни в критиката на доклада и в искането да се промени мандата за преговори и да приеме позицията на парламента. Ако това не се случи, комисията трябва да е убедена, ще, че ще отхвърлим ТИЗА. Няма убедителни причини за а, отхвърляне на многостранното споразумение в а, полза на а, затворени двустранни а, преговори между страните. Това а, не е от а, полза, тъй като гражданското общество и има още по-малко достъп до преговорите и е, в анализа те трябва да разчитат е, е, на изтекла информация, която дава важни предупредителни сигнали. Така че не трябва да компрометираме тези права за защита на данните и за гарантиране на защита на потребителите. Например, разпоредбите е, е, потребителите да използват е, всякакви технически средства за достъп до интернет. Тези разпоредби все още се изготвят, все още се и по тях и трябва да, не трябва да ограничаваме възможността си да гарантираме правата на потребителите. Благодаря, господин председател, госпожо еврокомисар, драги колеги. Договорът, е, е, споразумението, за което говорим, е, крие двойна самоличност от една страна. Плюсове, растеж, работни места, повече сигурност, но е, едновременно с това се разкрива едно второ мрачно лице на тиза, широка либерализация, е, либерализация. Размиват се границите между държавата и, местните власти. Е, където става дума за обществени услуги, като здравеопазване, интернет и така нататък. Не знаем е, кой ще постигне надмощие в преговорите, но рано или късно, госпожо председател, е, този договор, споразумение ще дойде и в парламента. В сряда ни предстои гласуване. Моля, обърнете внимание на насоките, които ще ви дадем, защото ние ще следим внимателно. Благодаря, господин Ормайер. Благодаря, господин председател. Да, този доклад наистина поема големи обещания за по-добра заето, за защита на интересите на работещите в по-добро решение в сравнение с ТИТИП. Комисията смята, че е помаг и помагаме, но независимо от всичко, комисията от години твърди, че нашите стандарти са защитени, а не е така тук в споразумението се говори за това как за свободно движение с Китай, например. В крайна сметка, госпожи и господа, аз не вярвам в търговията, либерализацията на търговията още повече, като имам предвид, че госпожа докладчика има тесни връзки с фирми като Бертелсман и другите. Не, не вярвам в нейната обективност. Председателят, благодаря господин Епидейрос. Благодаря, господин председателю е, теоретически е, е, се полагат усилия да се подпомогнат европейските интереси и все пак това е удар срещу националната държава. Ограничава се обществения контрол по отношение на финансовите услуги и всъщност отпада държавния монопол. Държавата не може да защитава интересите на своите граждани, ако може, само в ограничена степен и без право да определя правилата. Тоест, намалява се възможността държавата да интервенира а, интересите на гражданите, на малките и средни предприятия страдат в а, полза на големите международни компании. Държавата не ги защитава достатъчно. А освен това, ако се приложи всичко предлагано, държавата няма да бъде в състояние да изплаща пенсиите. Гърция е пример в това отношение. И така че освен това може да се злоупотребява с личните данни, които да попаднат в държави с висока корупция. Господин Валенсе, това споразумение ще направи а, пробив, но а, ще а, а, покрие редица услуги, но това е една голяма възможност да се открие, открият нови пазари за предприятията, да се заздрави европейската позиция като световен лидер. Ние а, поддържахме един балансиран процес, амбициозни мерки, особено в обществените поръчки, финансовите служби, но да не забравяме за правата на потребителите във връзка с превозвачите. Имайки предвид това, напълно съм за изключването на държавните услуги от тези, от това споразумение. В цифровия сектор ние настояваме за широка защита на данните. Имайки това предвид, напълно подкрепям този доклад и искам да поздравя госпожа Рединг за усилената и работа и за балансирания доклад, който е представила председателя. Благодаря, господин Мартин има думата. Благодаря, господин председател. Предвид факта, че, както казаха, че 70% от работната сила е в сектора на услугите, ТИС може да създаде равнопоставеност чрез предоставяне на еднакъв достъп до пазарите. ТИС може да отговори на потребностите на малките и средни предприятия които не могат да се справят с нетаривните бариери. Тиза ще бъде добра и за потребителите, защото ще решава проблемите с доставчиците на услуги от трети страни и а, тя ще може да работи и а, споразумението ще може да действа и на местно равнище. Аз използвах условно наклонение умишленост, но дали това ще стане така зависи от защита защитата на правата на правителствата да регламентират. Ти ще, подкреп... ще бъде подкрепен от моята група, ако наистина осигури всички тези неща. Господин Мартин, ще приемете ли въпроса с синя карта? Да. Благодаря, господин Мартен. Е, уважавам позицията, която изразихте. Искам да се впусна към конкретни клаузи, които знаем, например, в подраздел 4 на пред препоръките на комисията, които се, към, на които се противопоставя комисията, аз мисля, че те биха могли да могат да бъдат много вредни. Можете ли да кажете какво ще направите, ако има такава клауза в споразумението? Отговор нашата позиция по този въпрос и по всички търговски а, клаузи. Ние смятаме, че държавната услуга трябва да бъде държавна услуга, независимо от това какво, какви са разпоредбите, трябва да се окаже обществена услуга на обществеността. Господин председател, услугите са важен сектор и отрасъл в Европейския съюз и в Германия непрекъснато се повишава тяхното значение за международната търговия. Чухме го вече няколко пъти. Известно е, че международната търговия създава възможност за оптимизация на разходите и за повишаване на международната конкурентоспособност. Ти за пасва чудесно в стратегията на СТО. Аз смятам, че това е положителен процес и трябва да се отрази в споразумението е, той предлага, доклада предлага добри решения, без да заплашва обществения сектор. Затова аз подкрепям доклада и настоявам за бързи е, по-нататъчни действия. Сега господин Шол. Шолц. Благодаря, господин председателю, госпожа еврокомисар, госпожо Рединг. В този доклад са отбелязани редица наши изисквания, по, които се опират на широко обществено допитване. Приветствам го. Много важни изисквания на общините, на синдикатите, на други обществени групи, обаче не са отразени. Например, говори се за позитивни списъци, защото каквото не споменем, не го и уреждаме. Защо не оставите нещата така, както са, вместо да в включвате по-некачествени текстове в списъка за гласуването аз изказах се изказах против почти всяко предложение за изменение, защото те са в ущърп на производителите. Къде тогава остават така наречените червени линии, последни рубежи? Госпожо еврокомисар, не смятам, че с този доклад ще постигнем нещо повече в преговорите с ТИЗа. В крайна сметка съвета ще си каже думата. Затова ние няма да подкрепим доклада. Сега господин Андершон. Благодаря ви. Днес разглеждаме резолюцията по ТИЗА. Един от многото, едно от многото споразумения, които са в програмата в момента, заедно с споразумението ТИТИП и споразумението с Канада. Мисля, че е, основателно притеснението за обществените поръчки и възможността е, да се върнем към безуспешните приватизации. Е, търговията е хубаво нещо, но е, не е по-важно от околната среда и правата на, на хората. Затова изпращаме ясно послание на комисията, че текста има добра формулировка за защита на данните в обществения сектор и така нататък, но може и да се подобри. Затова подкрепяме измененията от зелените, за да може да има повече полза за околната среда и да се защитат възможности за взимане на положителни решения и в бъдеще. Благодаря ви. Благодаря. Господин Андершон, имате една синя карта. Приемате ли я? Заповядайте. Благодаря, господин председател, Уважаеми колега, е, подчертахте, ако разбрах правилно, зелените аспекти, екологичните, казвате, че не са отчетени достатъчно. Но едно търговско споразумение за услуги не може да разреши крупни екологични проблеми. Какви са тези проблеми, които вие виждате тук? Говорим за обществени поръчки тук, сред други елементи и други аспекти. Говорим за правилата на обществените поръчки, за възможността за вземане на решение, е, които е, отчитат и промените в климата. Господин Рике, мисля, че става дума до е, едно процедурно, процедурно действие. господин председателю, уважаема еврокомисар. Тук-що научавам от агенциите, е, че Световната здравна организация обявява извънредно положение поради глобално извънредно положение за е, ЦИКА. Знае, че ви е известно, мисля, че ако искаме да бъдем глобален играч, това трябва да намери е, място в дневния ни ред. Quizá no estuvo usted al principio de la sesión, pero ya se abordó este... Да, взе се предвид тази тема, този въпрос. Благодаря ви. Продължаваме нататък. Господин Войкт. Благодаря, господин председател, Драги колеги, днес след обед станахме свидетели как представителят на НП господин Вебер ясно заяви, че държат за всяка цена това тази революция да мине. Всякакви предложения се тълкуват като тактика на протакане. Ние обаче не бива да се подаваме на този натиск. Обществените услуги трябва да представляват социална по своя вид дейност. Те не трябва да бъдат ориентирани към печалба. Частното здравеопазване никога няма да се интересува и да има интерес от здрави граждани. Е, е, защо? така или иначе ще се стигне до изключване на тока, защото хората не могат да си плащат. Обществените услуги са необходими, е, за да не се ориентираме само по пазарни цен, цен, ценности. Е, говорим за пенсионно и други видове осигуряване и това не бива да се поверява на частни, частния бизнес. Опасността е твърде голяма. За това аз отхвърлям това споразумение със същото убежде, същата убеденост, както отхвърлям Европа на банките и спекулантите. Господин Фисас. Целта днес е да се направи преглед на предишните години на преговорите за, на това споразумение за услугите, но а, да се направят също и ясни препоръки към комисията. А, трябва да възложим на комисията съответно поле за маневриране, за да постигане на а, концесии, за а, да подкрепяме под запазването на, на правилата за, с прозрачност при преговорите. Това споразумение е от особено значение за Европейския съюз. Ние сме най големият износител на услуги с 25% в световния износ. 2013 имахме е, стотици милиони е, евро в този сектор. Освен това, износът на услуги се удвоиха през, след, през последните 10 години. За нас е важно споразумението да бъде колкото се може повече многостранно и е, да управлява така услугите в обществен интерес и също така да гарантира, че е, няма влушаване на социалните е, стандарти. Благодаря и браво на госпожа Рединг за отлично свършената работа. Благодаря ви, господин Ланге. Благодаря, господин председател, госпожо еврокомисар, драги колеги. Ако трябва да формулираме с едно изречение този текст, трябва да кажем да на качествените услуги не на разпродажбата на обществени услуги. Да, за е, лоялния достъп до пазара и не на социалния дъмпинг. Тази формула, според мен, чудесно пасва за подхода към едно търговско споразумение. Що се отнася до правата на работещите, трябва да създадем е, лоялни и коректни отношения, за да няма социален дампинг. И се радвам, че доклада се позовава на това, че трябва някои директиви в Европейския съюз да се променят, за да се гарантира принципът равен труд, равно заплащане, равни условия за мъже и жени. Надявам се, госпожо еврокомисар, че като говорите за сътрудничество, нямате предвид просто да работим заедно, а да кажете да на добрите принципи и не на неподходящите компромиси госпожа Яна Житнянска. Благодаря. Европейския парламент а, трябва да се възползва максимално от ролята си на институция, която определя европейските правила. Аз а, мисля, че а, е добре, че ние като граждани, представители на граждани, а, допринасяме за конструкция ефективни преговори, които ще подобрят работата и услугите в 28 държави. Ще дадат възможност на гражданите да получават по-добри служби в чужбина. Ще се създадат по-добри възможности за създаване на нови работни места гражданите в Европа получават добри услуги в чужбина. Ние трябва да помогнем на третия свят да се възползват от дигиталните, от цифровите услуги. Благодаря. Следващия оратор, госпожа Минер.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 нашето споразумение е малкото братче на ТПТИ. Това е един пример на начина по който Европейския парламент работи в полза на многонационалните предприятия. Нищо не ни пречи да подобрим економиките на другите държави, но това е поставено под въпрос, защото те са задължени да отворят пазарите си, да, окажат, да отворят обществените си услуги е, в изменение 20 ние искаме от комисията да се изтегли от е, преговорите, ако наистина иска да защити е, потребителите във връзка с 29 и 49 измененията за малките и средни предприятия. Те би трябвало да бъдат в правомощията на европей, на националните парламенти, както и 53 и 36. Господин Бове има думата. Мадам ла комисар, Господин председател, госпожо Еврокомисар, вече 30 години а, е, се ползвам с общите условия. А, през 2013 година се е направен опит и това бе истински провал. А, не се предприемат такива дейности, защото това е в разрез интересите на населението. И сега се оказва, че един малък груп от 23 държави членки искат да ни наложат определен двустранно съгласие, така наречено. Никой в света не го иска и като тръгнем а, да, на преговори, ето какво се получава с а, е, Китай. Един влиза, друг излиза. Защо? Защото това е нещо, което е в разрез с общите интереси. Хората от 30 години се опитват да преодолят. Е, когато хората протестират, точно това се има предвид. Но не можем да налагаме тези изисквания. Това е още по-лошо, защото е, това е споразумение плюс-плюс, както го наричат в е, Световната търговска организация. Няма няма нищо истино в това, че така ще защитим обществените услуги, защото те вече имат определени възможности да е, работят с чуждестранни изпълнители. Микрофон за оратора. Микрофон за оратора. Край от изказването се изгуби. Благодаря, госпожа Томц. Благодаря, че ми давате думата, господин председател. Първо искам да благодаря на докладчика госпожа Рейдинг за изготвените от нея препоръки. Също така винаги съм смятала и съм споделяла становището на ЕНП в комисията по економика. Знам, че в економическата комисия, знам, че в доклада е вложена много работа. Съжалявам, че много хора искат да сложат край на преговорите по това споразумение, което би довело до растеж и създаването на нови работни места в Европа. Европа. Ние виждаме, че има хора, които са против това споразумение поради невежество или непознаване на факт Понякога хората са против споразумението, защото искат да запазят монопола си. Конкуренцията не е непременно нещо, което на тях им харесва. Ако искаме да запазим конкуренцията, тогава ще срадат потребителите. Благодаря госпожа Улушког. Благодаря ви за думата. Ето ме. Госпожа Лусков. Не, с, търговията с услуги означава една дълга стойност на верига, увеличаване, повишаване на дигитализацията и е, което означава ясни нови правила експертиза при никакви обстоятелства няма да доведе до социален дъмпинг и нечестна конкуренция на базата на лоши условия на труд или експлоатация на хората и околната среда. Затова парламента се изрази пределно ясно. Ние искаме е, конвенции и всички партньори по конвенциите да ратифицират правилата също така искаме да гарантираме прозрачност, защита на обществените услуги и е, възможност да защитим обществения интерес и да гарантираме е, достатъчна подкрепа в парламента към това споразумение. Трябва да получим тази силна подкрепа, в противен случай споразумението няма да мине. Благодаря ви, е, госпожа Арена. Благодаря, господин председател. Аз се изненадвам от вашите да, аз мисля, че това потвърждава моя мандат. Аз и слушах колегите, много колеги, слушах и госпожа Рединг. И докладчика ви казва, че е необходимо комисията да промени ориентацията и да спазва определени така наречени сини и червени линии. Да няма р, либерализация по дефолт и така нататък, да няма социален дъмпинг, да има защита на данните. Всичко това е включено в споразумението, но не е включено в преговорите. В посоката, която водите преговорите, означава да се поема риск да се създаде в парламента едно работещо мнозинство. И аз искам да помоля хората, които ще гласуват за това споразумение, да се споразумеят помежду си и да гласуват против, в противен случай да гласуват против това споразумението. Госпожа Родригес. Благодаря. Добре дошла на госпожа комисарката. Комисария, извинете. Ние смятаме, че не можем да продължим да регулираме най-важната част от световната търговия с предишни стари правила от преди интернет. Въпросът е да се актуализират, да се гарантира да, не се, да няма социален дъмпинг, да се регулира онлайн търговията и роуминга, защото търговията е инструмент за услуги на потребителите и фирмите. Смятам, че е, тук е ясно кои са изискванията на Европейския парламент към комисията, така че да вървим в пътя, в който, е, който ни е необходим. Така че трябва да е ясно, е, че тук се, да са изключени изцяло публичните услуги. Е, да се защитат е, е, правата на труд на работещите и също така и правото за културно многообразие. Аз вярвам, че комисията, вие като комисар, която сте тук в парламента, трябва да вземе предвид във всички случаи становището в тази резолюция защото е, правомощията е, наистина има, е, на инициатива има комисията, но на възражение има парламента и затова трябва да се получи едно прогресивно споразумение, както за потребителите, така и за малките и древни предприятия. Благодаря ви. Господин Морел. Благодаря, господин председател, Госпожа докладчика току-що каза, че доклада, е, е, е въпроса, който се поставя, каква тиза, какво споразумение тизи искаме. Тук за мен въпросът е искаме ли изобщо е, има определен брой и парламентаристи, но и граждани очевидно си задават въпроса защо. Защото ние знаем, е, имаме своя опит и знаем какви са резултатите от либерализацията още в момент, в който Европа повече от всякога се нуждае от правила и от защита. Тук въпросът е дали а, Тиза ще реши тези въпроси, дали Тиза трябва да бъде а, е една директива Волкенштайн на световно ниво, дали се нуждаем от още финансова регламентация и дерегламентация. Очевидно е при всичко това, че ние сме против за госпожа Марена е права. Ние може да даваме подкрепа на комисията, но това е всъщност е да, да действаме по различен начин и да защитим европейските работещи и европейските потребители. Благодаря. Думата Касиди има много искания за думата и Критерии на председателство е следния. Първо, не всички ще могат да се изкажат. Казах, има много желание да, за изказвания, но всички представите на група, които са поискали думата от една страна и от друга страна тези, които са се изказвали по-малко или никак в дебата, ще е, има думата. И също така трети критерий – също толкова важен е и, че има двама евродепутати, които са поискали думата. Няма да ги оставим, защото, както казахме, други са се изказвали в други случаи. Затова сега започваме с господин Богович. Е, хвала за беседо. Свет се на хитро спреми. Благодаря. Света бързо се променя. Различни услуги в сферата на телекомуникациите, транспорта и така нататък представляват голяма част от днешната економика. Света се цифровизира все повече и повече. Цифровите услуги се увеличават. Следователно Европейския парламент трябва да даде много ясна отправна точка на Европейската комисия. Комисията води преговори от името на Европейския съюз по споразумението ТИС. Доклада на госпожа Рединг е балансиран. Той предоставя възможност на европейската економика и на малките и средни предприятия, обръща внимание на работещите, опитва се да предотврати социалния дъмпинг, да осигури по-големи права на потребителите. Защита на личните данни е също така е една сфера, по която трябва да се работи много усърдно. Трябва да обърнем повече внимание на обществените услуги, които би трябвало да бъдат в общия а, интерес на обществото. Благодаря, господин Пицула. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо председател, споразумението за споразумението по търговия и услугите в момента е много деликатно. А, сектора на услугите ангажира 68% от работещите с, и носи над 70 милиарда евро за от услугите. Макар, че доставчиците на услуги са конкурентни на световния пазар, те са уязвими поради е, правни бариери. И за това е необходимо реципрочност в сектора малките и средните предприятия. Но това не трябва да бъде единствената ни цел. Трябва да бъдат защитени работещите, потребителите. Приветствам факта, че в доклада се иска да бъдат включени всички обществени услуги, например здравните услуги, образованието и да се уреди въпроса с правителственото регулиране на тези услуги. Председателя, благодаря. Благодаря ви. Приветствам призива на Европейския парламент за преговори когато говорим за международни споразумения, тъй като общественото мнение за сега смята тези за неприемливи, напълно неприемливи. Гражданите не са информирани за тези факти. Ако ние работим за гражданите, прозрачността трябва да е основен приоритет. Това осложнява преговорите, но си струва. От друга страна, някои странични теми, като например това фикс идеята за равенство между половете не трябва да осложняват разговорите, преговорите. Е, ние не трябва да решаваме нещата, като даваме уроци на останалата част на света, а като съставяме една добра правна рамка, която да даде възможност на МСП-тата. Благодаря ви, господин Яковчич. Благодаря, подкрепям преговорите, водени от комисията от името на Европейския съюз, но искам да заявя, че този ценен инструмент и важен инструмент – който може да бъде прият в парламента, едва ли ще получи подкрепа, ако обществеността не е запозната с детайлите от процедурата на преговори и процеса не стане много по-прозрачен. Изключително важно е за гражданите да могат да подкрепят това, което ние ще приемем тук. Искам да изтъкна за проблемите за електронна търговия, роуминга, и също необходимостта да се защитат работещите, работната сила и правата на местните власти да подкрепят традиционни услуги, както и принципа на субсидиарност, особено здравната и образователната система не трябва да се включат в процеса, защото ще загубим подкрепата на обществеността. Но смятам, че участието на обществеността ще бъде от наша полза. Благодаря ви, господин Биол. Това са трите а, договори за а, свободна търговия и е, за да може да бъдат е, и те са и над парламента и над съдилищата е, свободата да приватизираме нашите обществени услуги. Ти също ще даде възможност големите корпорации да нарушават правата на работещите и да ги изместят свободно тя ще е, е, доведе нещата до крайност. От е, левицата няма да гласуваме не на диктатурата на многонационалните корпорации. Господа от ЕРП и от Социалистическа партия, за какво ще гласувате? Да, да продължат да договарят от наше име, от какви права да ни лишат и демокрацията ще бъде в ръцете на многонационалните корпорации. Господин Ортасум, благодаря ви. Господин Беве може да говори, че тези споразумения могат да минат през СТО, но не забравяйте, че има и много, много голяма опозиция срещу такива споразумения, защото не искаме да се търгуват обществените услуги. Плашени ли сме ние, плашим ли се, не, не, не сме доволни от това, което чухме от Европейската комисия за обществените поръчки, за релокализацията на услуги в Европейския съюз. Знаем, че това ще окаже въздействие за прав... върху правата на работещите, които работят в областта на услугите. Така че, дами и господа, трябва да изпратим ясно послание тази седмица. В противен случай няма да може да гласуваме такава резолюция. Не искаме никой да преговаря от е, името на работещите не сме съгласни с е, комисията, госпожа Малстром, не можем да приемем, че вие ни давате е, зелена светлина. Благодаря. моите е, гласоподаватели, е, на услуги е много важно за бизнеса. Е, ние дори изнасяме повече услуги от САЩ. Това държавната статистика. Искам да гарантирам британските интереси, е, е, че са защитени, защото е, там са заети 45 000 души от моите избиратели и 12 000 само в Ньюкасъл защото не може само с едно драскване на писалката това да се отмени между страните, които са части, е, част от споразумение. Това означава още повече миграция от е, е, моя район което ще даде права в ръцете на инвеститорите. Наблюденото кралство е световен лидер в това и аз все повече се притеснявам, че ТИСА няма да може да предоставя. Благодаря. Господин Шерфхаузер. Благодаря, господин председателю всяка търговия, всеки обмен се гради върху правила. Тук се подчертава значимостта на обществените услуги, на данните, на защитата и на взаимността, на реципрочността. И все пак това, което е основният проблем, е начина по който са организирани тези преговори тайно, с неясен мандат, който трябва да е категоричен и преди всичко с тази база, на, на която се стъпва на, международната, на Световната търговска организация след военните времена това би трябвало по-скоро да е един общ обмен. Така че ние говорим за това, което се прави за хората, но тук имаме един парламент, който в чието съвети никой не се вслушва а, и единствено налагайки своята воля, ние ще можем да възстановим демокрацията и вярата на хората. А сега ще дам думата на госпожа Малмстрам, казва председателят. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожи и господа. И благодаря ви за възможността да обсъдим това много важно споразумение, което, по което работим. Ти за е възможност за създаване на глобално поле за търговията. Има голям потенциал за търговията глобално, но и за Европа, защото ние трябва да сме сигурни за това, че нашите предприятия могат да инвестират в чужбина. Споразумението ГАЦ наистина трябва да се актуализира, за да може да отчете новите световни реалности, които създават една правна сигурност, която е много важна, за да се направи това както трябва. Ако а, а, свободната търговия е начин за създаване на работни места и инвестиции, да, но трябва да се подчинява на определени правила. Целта е това да бъде многостранно споразумение, напълно споделям вашата загриженост. Именно за това Европейския съюз се страми да направи неговата архитектура, колкото е възможно по-прозрачна и открита. Факт, че споразумението ГАЦ не съдържа задължение за да се подкрепи МОД, не означава, че ние не настояваме на това. Европейския съюз винаги настоява за а, по подписването на основните конвенции на СТО и на МОД обществените услуги винаги са изключени в нашите споразумения. Това е съвсем ясно от мандата, който имам от държавите членки. Това стана съвсем ясно от вашите изказвания. Обществените услуги, като образованието, здравните услуги, водоснабдяване и на така нататък са а, изключени. Не е нужно да трябва да бъдат приватизирани. Ако трябва да бъдат приватизирани, а, няма нищо в нито едно от цитираните споразумения, което да забранява това да бъде направено на местно равнище в съответната държава, ако има политическо решение на а, този смисъл. Може да се законодателство от държавите членки по екологични въпроси, по прозрачността. Ние се опитахме да направим приноса на Европейския съюз колкото е възможно по-прозрачен. Вие като, държа, като евродепутати имате достъп до всички текстове няма начин по който да можем да оповестим им предложенията на Перу, Австралия, Нова, Зеланд... Нова Зеландия, Турция, а, бихме искали те да бъдат така прозрачни, както нас. Понякога дори прозрачни проекто предложения се появяват в интернет интернет, като изтекла информация. А, ние ще продължаваме да се опитаме да постигаме все по-голяма прозрачност и да ви ангажираме максимално. В крайна сметка, разбира се, като като евродепутати, представители на държавите членки, ще искате да знаете. Вие знаете, че ние получихме правомощи от 28 държави членки. Вие участвате в това. Аз много внимателно проследих всички изразени от вас загрижености, както тук, така и извън парламента. Но също така отчитам, че има а, милиони хора в Европа, които са без работа. ТИСА и други споразумения е начинът за създаване на работна заетост в Европа. Трябва да установим баланс там. И аз мисля, че с вашия внос в с вашия принос към резолюцията ще постигнем съгласие и аз мисля, че съвместно ще можем да постигнем това споразумение, така както много от вас искат и ще можем да се ангажираме с него. Благодаря на госпожа Рейдинг за отличната работа и на всички комисии, които бяха включени в това. Благодаря на вас. И сега на докладчик давам думата за две минути. Господин председател, както се чу от повечето изказвания в парламента, имаме обща платформа за постигане на пълна прозрачност, на по-ясни търговски правила, е, взаимно отваряне на пазарите при гарантиране права, по-многобройни и по-добре гарантирани права на потребителите. Нещата добиват образ и реформа, форма. Глобализацията и дигитализацията на нашата економия, економика са факт. Следователно въпросът е дали искаме Европа да продължава да работи като duty free и е, да, да общува с останалите е, страни без вяра и без закон. Отговор е категорично не. Ние искаме да бъдем онези, които създават правилата, за да не страдаме утре. Ние сме онези, които трябва да защитим нашите, нашия бизнес, нашите граждани. И искаме, освен това, промяна на политиката. От след последните избори, европейски избори пред 2014, ние работим за нова европейска търговска политика и ние с, с този доклад ние показваме какво искаме. Ако нашите препоръки не бъдат изпълнени, е, ние, това ще се отрази и на бизнеса и на нашите съграждани. Така че аз се обръщам към политици, политиците, към групите да подкрепят работата на нашата група. Само широко парламентарно мнозинство ще даде възможност възможност да наложим нашата позиция, както каза и председателят на комисията Инта. Ясно да за текста, категорично не за е, несъстоятелни компромиси. Председателят благодаря много госпожо Рейдинг. С това изчерпваме.